Преминаваме към първата точка от дневния ред за следобед, точка 10, проучване на тема Въпросът за устойчивостта в контекста на оценката на ефективността на подкрепата за предприятията в рамките на структурните фондове и Кохезионния фонд. Първо ще бъде представено проучването, а след това ще проведем разисквания. Докладчик по темата е госпожа Моника Холмайер. Тя се извини за днес след обед. Няма да присъства на заседанието ни. Помоли колегата Маркос Пипер да се изкаже от нейно име по тази точка от дневния ред. Давам думата на господин Пипер. Благодаря, господин председател. Проучването бе подложено на анализ от госпожа Холмайер. Резултатите са следните. Първо, става дума за това, доколко Комисията и съответно тематичният отдел са извършили анализ. Явно е, че що се отнася до инвестициите, в рамките на процедурата от подаването на заявлението до установяването, че заявителят отговаря на условията, са на лице редица проблеми, може би знаете, че средствата от бюджета на Европейския съюз се предоставят единствено при определени условия. Например, ако в рамките на един определен период се разкрие определен брой работни места или ако проектът отговаря на определени изисквания за новаторски елемент Проверка за това дали проектът отговаря на условията се извършва на всеки няколко години. Много е сложна процедурата по доказване. И във връзка с това е необходимо да се въведат някои по-упростени изисквания за измерване на резултатите по конкретни проекти. Мисля, че за нас като политици, особено когато става дума за структурните фондове, това би било стимул да упростим процедурите. От една страна трябва да упростим процедурите, от друга страна трябва да се запитаме какво искаме да постигнем с инвестираните средства. Много е интересен, според мен, анализът на подкрепата за предприятията от гледна точка на нейната целесообразност. Оказва се, че що се отнася до по-големите предприятия, тези предприятия така или иначе извършват инвестиции, независимо от това дали получават допълнителни средства от Брюксел или не. И този наш практически опит съответства и на опита в други части на Европа. Когато предприятия искат да започнат дейност в някой център, то те го правят заради транспортната инфраструктура, заради разходите за енергия и други фактори, а не защото им се предоставя европейско финансиране. Това бе констатирано и от Европейската комисия. Затова, според мен, е жалко, че парламентът, най-вече на ниво Комисия по регионално развитие, където членувам и аз, се изказа в подкрепа на това да се продължи подпомагането на големите предприятия в областта на регионалната и структурната политика. Това решение е в противоречие с резултатите от проучването, което ще обсъдим днес. Мисля, че е важно да отчетем това, особено когато се водят тристранни разговори. Не би трябвало да преувеличаваме с подпомагането на големите предприятия. Би трябвало да поставим акцента върху малките и средни предприятия. Това бе всичко от моя страна във връзка с резултатите от проучването. Председателят, благодаря. Приветствам сърдечно с Добре дошли господата Гломайер и Санд, авторите на проучването. Веднага ще им дам думата. Разполагат с 15 до 20 минути. Моля ви да се съсредоточите върху основните констатации от проучването, за да имаме възможности за разисквания. Имате думата. Thank you for giving us the floor. Благодаря, господин Дойч, че ни давате думата. Благодаря ви за уводните думи, защото в тях вие засегнахте някои главните пунктове в изследването, което доказа, че когато една голяма фирма решава да се премести или решава да се установи на определено място, тя може би се интересува от допълнителните инвестиции, но това едва ли е ключов елемент в процеса на взимане на подобно решение. Близост на пазарите, транспортни съображения и други такива определят взимането на подобно решение. Ще ви представя накратко проучването, проведено през последните 6 месеца и ще кажа нещичко за целите, метода и главните резултати и препоръки. Първо, целите на проучването. Каква беше целта? Тук има два главни въпроса. Специфичните регулаторни изисквания, така нареченото изискване за трайност. Това е 57 член. Какво изисква този член? Той изисква получателят на структурни фондове който е получил средства и ги е инвестирал в производствена сфера, да продължи да действа в тази сфера поне 5 години след инвестирането на средствата. Има изключения, този срок може да бъде намален до 3 години за малките и средни предприятия. Значи това е изискването за трайност. Друго много важен аспект на 57 член се отнася до преместването на предприятията. 57 член предвижда фирма, спрямо която се прилага мярка за връщане на средствата, предвижда се да се върне средствата, ако е отишла някъде, където не може да има полза от структурните фондове. Много важно също така е устойчивостта. Виждате, че става дума за 70 милиарда. Това са около 20% от целият обем на структурните фондове. Очевидно, когато използваме думата устойчивост, не става дума за тясни екологични или други съображения, а става дума за мероприятия, които ще траят и след края, след приключването на проекта и приключването на финансирането по структурните фондове. Може би трябва да ви обясна нещичко за разпределението на тези средства. 40% отиват за пряк подпомагане на малките и средни предприятия, други 4% за малки и, малки и големи предприятия, 2% за приспособяване и преструктуриране на предприятията. Защо трябва да мислим за устойчивостта? В своя доклад Европейската комисия представя интересни статистически данни. 50% от предприятията, установени в Европейския съюз, оцеляват през първите 5 години на съществуването си. И тук даваме някои подробности във връзка с процентите за предприятия, установени през 2008 година, колко от тях са оцелели след две години, през 2010 година. И както може да видите, има и някои разлики. В някои страни тази устойчивост е висока, над 80%, а другаде е по-ниска. Преместването на предприятията също е много важен въпрос. Във връзка с него бяха зададени парламентарни въпроси. Ние сме формулирали над 100 въпроса във връзка с преместването на предприятията. Много депутати се тревожат, че предприятия се преместват от техният избирателен район, отиват другаде, а пък се ползват от финансиране по структурните фондове. Откъде получаваме тези въпроси? 19 подобни въпроса имаме от Португалия, които отразяват загрижеността за това, че големи фирми се преместват дейността си другаде и същевременно получават средства от европейските фондове. Какво правим, когато трябва да обсъждаме резултатите от това проучване и когато трябва да видим как това се отразява на регулаторната база? Знаем, че изискването за трайност вече съществува от известно време. Може да видим как е действало в миналото а също така можем да погледнем и в бъдеще, бъдещето. Предлага се много важна промяна при формулирането на изискването за трайност през 2014 до 2020 да изключва прякото подпомагане на големите предприятия. Чрез количественото изследване се опитваме да установим как на място се използват средствата от структурните фондове как съответните екипи е, виждат е, помощта от структурните фондове. Е, ние сме 67 е, изследвали е, е, различни единици и 40 аудитирани. Разговаряли сме с местните власти по въпросите за устойчивостта и трайността. Сега главните резултати – прегледа на регулаторната база показа, че имаме много добри намерения. Необходимостта от устойчивост е много добре формулирана и с предлаганите нови мерки за регулиране това дори, положение дори се подобрява. Изискването за трайност това изискване е, също се усъвършенства, става се по-точно, по-подробно описано. Изключението от изискването за трайност е, в условията на економическата криза също се взимат предвид. Примерно, ако инвестицията е, не продължава, дейността на препятването продължава, но но това в никакъв случай не е вина на тези, които са получили фондовете, могат да се правят изключения. Има повод за загриженост обаче за някои елементи, които, изисквания, които не са лесно приложими в светлината на 57 член. От обратната, информацията е обратна връзка, знаем, че има пречки свързани с е, информацията, продуктивните, производствените инвестиции трябва да продължат да работят в течение на 5 години, не винаги обаче е много лесно аудиторите да установят дали това е така, особено при големите предприятия, където се провеждат сложни бизнес операции, не винаги е лесно да се установи кое е прехвърлено другаде, кое е запазено на първоначалното място. Значи, необходимо е да се осъществи контрол дали продуктивните производствени инвестиции наистина продължават да са на лице. И тук една резерва да изразим. Както знаем, през този период на структурните фондове, този период започва с известно закъснение – в някои случаи чак през 2008-2009 година. И за да започне да действа член 57 са необходими 5 години. Защото проверката дали производствените инвестиции са били на лице в течение на може да се стане едва след 5 години. Значи тези проверки започват сега и а, така че докладът по изпълнението на изискванията на 57 член разполага с много малко време, затова и още не сме стигнали до този етап. И сега да споделя с вас това, което чухме от властите, които управляват този процес. Голям процент от тях смятат, че член 57 е много ясен. Друго е положението обаче при предприятията, които получават финансова помощ. 40% от тях е, смятат, че е необходима по-голяма яснота и изискванията, регулаторните изисквания не са достатъчно ясни. Това се потвърждава от е, бизнеса. Необходими са по-нататъчни насоки и от комисията, и от страните членки. Тези насоки трябва да бъдат по-ясни. Какво правят властите, които управляват този процес? Тук става дума за съмнения, които често са свързани с сложността на бизнеса. 52% смятат, че сложността на правната уредба се отразява на възможностите за проверка но 60% все пак смята, че процесът е ефективен. Поручването е също така включи интервюта с бизнеси, които са получили средства от Европейския социален фонд. Питахме ги какви показатели имат за устойчивост, и какви са условията за продължаване на дейността им, след като спрат да получават помощите. И тук стана дума за показатели, свързани с проектирането на операциите или за критериите за прилагането на изискването на проекта. Например, виждаме проекти, които имат дългосрочно планиране, силни партньорства, тематична насоченост. Всичко това допринася за устойчивостта. Подобно е от положението и за вносителите на проекта. Нека ви дам няколко примера за данните, които получихме. Когато става дума, става дума за препоръките, много ясно е, че насоките, които предлагаме, могат да бъдат по-нататък усъвършенствани. Проверката за съответствието за изпълнението, съгласно член 61 също може да бъде по-добро, би помогнало проучване конкретни казуси. А също така и обясняването в подробности какво а, значат всички понятия, които понякога се тълкуват различно. Много от органите а, а, имат положителен опит при използването на показатели за измерване на постигнатото. Но а, а, не сме разглеждали а, този въпрос а, във връзка с проверката на изпълнението, докато одитни органи и други одитни органи вече са направили това във връзка с член 57. Също така разгледахме усилията за оценка на действието на структурните фондове през този период. Би било добре, може би в по-големи подробности, да се разгледат резултатите от финансовата помощ за, за бизнеса. Но трябва да получим много данни от нейните, повече данни от нейните получатели. И е, Европейската сметна палата може тук да, да внесе а, е, значителен принос а, е, при оценката на устойчивостта, но във всички случаи главно внимание сега се отделя на ефективността на това дали са постигнати целите, а не толкова на устойчивостта. И накрая може да се предоставя по-добра и по-подробна информация по отношение на това как постигат устойчивост е, различните предприятия, да се разпространява информация е, относно най-добрите практики, да се е, е, използват базата данни на Генерална дирекция промишленост на Евро, Еврокомисията. Разгледахме е, как, в, е, оценката на европейските фондове и трябва да кажа, че при нея почти никъде не се споменава въпроса за устойчивостта. А с това ще приключа с е, препоръките. Благодаря на всички и съм готов да отговарям на въпроси. Благодаря. Благодаря на господин Бломайер за представянето на най-важните факти и резултати от изследването. А сега, скъпи колеги, можем да започнем с разискването. Кой има въпрос, който иска да зададе на автора на изследването? Заповядайте, моля. Благодаря, господин председател. Нека първо заявя, че до голяма степен съм съгласен с казаното от господин Пипер от името на докладчика. Има много въпроси и нямаме достатъчно основания да сме изцяло удовлетворени. Но нека се спра върху две ключови думи – дълготрайност и ефективност. Почти половината от предприятията – не могат да оцелеят, въпреки че получават финансиране. И това означава, че не се залага достатъчно на дълготрайността. А следващия въпрос, който трябва да си поставим е свързан с ефективността. Вече са били изразходени около 69 милиарда евро. Но в резултат от тях не се е покачила непременно заетостта. Няма и достатъчно доказателства за повишаване на новаторския елемент в економиката. И това ме навежда на първия ми въпрос. За какво говорим всъщност? За изразходването на средства съгласно изискванията на регламента или за инвестирането на средства от бюджета на Европейския съюз с цел гарантиране на ефективност? Опасявам се, че всички структури, в това число управляващите органи в държавите членки и комисията, са по-голяма степен ориентирани само към изразходването на средства и тяхното последващо отчитане, а не към възвръщаемост на инвестициите. Упоменахте още нещо много важно, а именно прозрачността при вземането на решения. Сблъсквали ли сте се вече с следната ситуация? Един нов отрасъл, който подготвя проекти, но независимо от това, какви са условията в съответната държава. Разходите по изготвянето на проекти са едни и същи. На начална фаза 10% от общата сума се заделят за разработването на проекта. И въпросът е колко остава от, тази, от общата сума за участниците в изпълнението. Говорихме и за устойчивостта. Кой би следвало да насърчава устойчивостта? държавите членки, комисията и държавите членки и комисията в частта за факторите, влияещи върху устойчивостта, заявявате, че не е толкова лесно да бъдат определени тези фактори, поради финансовата криза, промените в економическата обстановка и промените в политическите приоритети, например след провеждането на избори. Какво следва да разбираме по това? Следва ли да заключим, че фондовете следва да се разходват съгласно приоритетите на определени заинтересовани страни, които в момента са на власт. Или по-скоро средства би следвало да се разходват за проекти в напреднал етап на развитие, от които проистичат допълнителни ползи на ниво Европейски съюз. Проекти, които биха могли да променят структурата на Европейския съюз, които биха могли да допринесат за преодоляването на различията. Не Смятам, че вие категорично заставате на тази позиция в проучването си. Има и още нещо, което според мен е важно от гледна точка на вашата работа, а именно физическата близост между бенефициента и управляващия орган по структурните фондове. Опоменавате, че тази близост е важна, но коя от двете страни носи по-голяма отговорност? Как можем да ги разграничим или как можем да ги доближим? Дадохте много примери но само в 50% от случаите става дума за подобни добри примери за дълготрайност. Ще се спра и върху ролята на Европейската сметна палата. Котишният одит на резултатите не отчита фактора устойчивост. Заявявате това на страница 69. Общият регламент за периода 2014-2020 година. Адекватни ли са разпоредбите там или не? Само 14% от участвалите в проучването смятат, че правното основание е ясно. Правното основание съдържа два вида разпоредби. Първо, общите правила под формата на общия регламент, прият от комисията и набор от правила, разработени на национално равнище. Мога да ви дам за пример Полша, като не бива да забравяме, че това е най-големият бенефициент. И като имаме предвид опита на Полша, мога да кажа, че творческият подход на национално равнище много повече вреди на цялостния процес. Може ли да кажете няколко думи за така наречения творчески подход на национално равнище, който според мен понякога може да е вреден? Като цяло, проучването ви е добро. То е поставено на добра фактологическа основа. Изяснява се връзката между структурирането на проекта, изпълнението, взаимодействието при финансирането. Но трябва в крайна сметка да излезете с ясно становище, положително или отрицателно. Благодаря. Сега давам думата на господин Дерк Вон. Благодаря, господин председател. Благодаря за изложенията. Има няколко важни въпроса, които искам да задам. Първо, опростяването на използването на структурните фондове, особено когато става дума за малките и средни предприятия. Те трябва да кандидатстват, за да получат е, средства от структурните фондове. А някои не го правят, защото това, този процес им се струва много труден. А не може ли системата да се упрости значително, за да се улеснат малките и средни предприятия? Втория въпрос, който повдигнахте, свързан с устойчивостта, т.е. отнася не само до малките и средни предприятия, но на всички проекти. Всички, които кандидатстват е, за европейски средства, е, е, има проблем, когато, проблем, когато проектът приключи. И тук идва въпросът за устойчивостта. Добре е тук да се проучат най-добрите практики и да ни се дадат няколко примера за най-добрите практики. Това е първо. второ, което искам да кажа, това са условностите. свързани, условията свързани с структурните фондове. Мислите ли, че ще бъде полезно, ако да се опитате да демонстрирате как могат да се взимат предвид изискванията за устойчивост при проектите. Благодаря. Не виждам други желащи да се изкажат. Затова давам думата на господин Бломайер, за да отговори на зададените към него въпроси. След това ще дам думата на представителя на комисията, господин Иланд. Заповядайте. Uh, thank you very much, uh, Mr. Благодаря. Благодаря, господин Либерацки и господин Вон, за вашите въпроси. С всичко това, което ни подсказахте, може да започнем цяло ново проучване. Ще се опитам да отговоря на някои от въпросите, някои от аспектите на вашите въпроси не са проучвани, така че там не мога да ви дам отговор. Може би някои от представителите на Европейската на Сметна палата или на Европейската комисия ще могат да отговорят, е, да допълнят моите отговори. Първият въпрос за връзката между дълговечност и ефективност. Мога да ви кажа какво ни казват представителите на бизнеса. Е, те биха искали да има гъвкавост защото изискването за дълговечност само по себе си няма смисъл да бъде като самостоятелно изискване. Например, в един проект се инвестира в софтуер, след 2-3 години този софтуер вече не е необходим, естествено трябва да се инвестира тогава в нещо друго. Да се продължава инвестирането в нещо, което не е необходимо, е безмислено. В този смисъл, когато ни разглеждахме измененията, които бяха внесени от комисията за проучване, разглеждахме изискването за дълговечност 3 години или 5 години във връзка с процесите на научно-изследователска и развойна дейност. Е, в някои случаи от него има, от това изискване има смисъл, в други случаи е необходима по-голяма гъвкавост. Друг въпрос, който повдигнахте, господин Либераски, това беше цената на проект, предложенията за проекти. Вие се питахте дали много пъти предприятията или бизнеса не се отказват да, правят, да предлагат проекти поради тяхна цената на това колко струва предложението. Разбира се, може да се наеме, както наема се консултант, който да подготви предложението, кандидатурата за проект, тъй като това е сложно. Понякога още от първи път проектът не бива прият. Но това се отнася за случаите, когато имате възможност да се обърнете към външни консултанти за помощ или когато имате възможност сами да направите това. Примерно в Испания не беше в повечето случаи така. Опитахме се да видим какво допринасят структурните фондове и каква е, какви са разходите за кандидатване за проектите. Когато говорим за устойчивост, това трябва да бъде задача на всички ни, Необходимо е, са повече насоки на европейско равнище, данни за най-добрите практики. Несъмнено хората искат да се запознаят с тях, но тук начало водещи трябва да бъдат страните членки, защото те най-добре познават пречките, пред които техните предприятия са изправени. ролята на е, е, Европейската сметна палата, която вие споменахте. Не знам дали тук има представители на сметната палата. Много внимателно се запознахме с техният е, одитен наръчник. Там ясно са формулирани понятията ефективност и дълговечност, но не, са, не, е, не е, е формулирана устойчивостта достатъчно ясно. Значи, е, е, те поставят дарението върху въздействието и ефективността, но не върху но не и върху а, устойчивостта. А, съществува и въпроса за свръхстарателното изпълняване на изискванията. Има е, елементи на такава свръхстарателност при прилагането в някои страни, но не конкретно с, не конкретно с, във връзка с 57 член. А ние, и не конкретен въпрос, нито на одитните власти, нито на управляващите органи, управителните органи за това дали съществуват опасност от подобна, подобен подход. Става дума и за местните, и за регионалните власти. Примери за най-добрите практики. Господин Вон, вие споменахте това. Ние даваме примери за предприятия, които са оцелели и се опитваме да установим какво са направили, за да продължат дейността си след приключването на срока на проекта. Разбира се, важно е подобна, подобни проучвания да продължат. Защото се установява и Генерална дирекция Регио и Генерална дирекция Промишленост. Ако погледнете това, което те ни дават от гледна точка на бизнеса, това е малко повърхностно четиво. Интересно е за четене, но би трябвало да попитаме пряко представителите на бизнеса, като преодолеем, разбира се, езиковата бариера. Най-добрите практики могат да помогнат, като се дадат конкретни подробности във връзка с критерият устойчивост и дали съществуват примери, които могат да се използват по-широко. В момента това, което имаме сега е доста лаконично, не повече от страница, би трябвало да се разшири. По въпроса за условията, не съм сигурен, че разбрах е, въпроса ви много добре, но ние в това изследване, в това проучване не сме разглеждали този въпрос. Благодаря. Благодаря, скъпи колеги. Сега Оре Гиланд, представител на комисията, ще ни осветли по същия въпрос. Заповядайте. Um, Благодаря, господин председател. Аз съм ръководител на отдел оперативна ефективност в Генерална дирекция регионална политика. Един от въпросите, по които работим е и член 57. От името на комисията позволете ми да приветствам проучването, което обсъждате днес. То е важен принос към оценката на устойчивостта и дълготрайността на проектите. Няма да е изненада за вас, че приветстваме и заключението че нормативната уредба, предложена за следващия програмен период, е подходяща. Ще се спра върху един-два въпроса, които бяха повдигнати. Комисията приветства констатациите във връзка с подкрепата за големите предприятия. Казаното днес до голяма степен съответства на аргументите, които изложи комисията във връзка с следващия програмен период още от самото начало. Може би окончателната редакция на регламента тръгва в малко по-различна посока, що се отнася до този въпрос. Но констатациите в проучването до голяма степен съответстват на опита на комисията от миналото във връзка с подкрепата на големи предприятия. Съгласен съм с това, че се създава впечатлението, че член 57 до момента е поставял акцента най-вече върху преместването на дейността, най-вече върху предотвратяването на преместването на дейността, финансирана с средства от европейския бюджет не е много лесно да се предотврати преместването на дейността като цяло. Не е много лесно да се спре преместването на дейността, като се използват средства от бюджета на Европейския съюз. В настоящия програмен период има няколко примера за успешно такова предотвратяване. Усилията ни през следващия програмен период ще са насочени към все по-широко предотвратяване на преместването на дейността. По някои от въпросите, които бяха повдигнати във връзка с сложността, и с това, че е по още в самото начало на процеса трябва да се представят доказателства за устойчивост. Процесът на подаване на заявления за финансиране на проекти трябва да е достатъчно опростен, така че да е привлекателен за предприятията, най-вече за малките и средни предприятия. От друга страна обаче процедурата трябва да се провежда достатъчно щателно, т.е. трябва да има достатъчно информация, възоснова на която да се прецени кой проект разполага с най-голям потенциал потенциал за продължаване на дейността и след прекратяването на помощта по кохезионната политика. Трябва да се постигне баланс между тези две потребности. Много е трудно този баланс да се постигне най-вече на ниво държави членки, тъй като те въздействат решаващо върху процеса на подаването на заявления. Комисията, какво може да направи тя от своя страна? Тя може да намали административната тежест, най-вече за малките и средни предприятия. Ние ще наблегнем на това, както в рамките на преговорите, така и по време на процеса на изпълнение, както и на ниво комитети за мониторинг, в които комисията също участва. Управляващите и аудитиращи органи до голяма степен дадоха положителна оценка, що се отнася до яснотата на нормативната уредба. Но според управляващите органи нормативната уредба не е толкова ясна за бенефициентите. И според мен самите управляващи органи би трябвало да положат малко по-големи усилия да разяснят нормативната уредба на бенефициентите при положение, че те самите я смятат за ясна. Не мисля, че можем да разчитаме на комисията за следващия програмен период да излезе с насоки. За сега най-важното за нея е да приключи работата по регламента и да започне работа по реализирането на проекти. Мисля, че по-скоро трябва да се фокусираме върху компетентните органи на ниво държави членки. Те трябва да предоставят необходимата информация още на етап подаване на заявления и покана за представяне на предложения. Е, Благодаря. това приключваме разглеждането на точка 10 от дневния ред. Давам думата на господин Пипър. Заключение. Благодаря. Когато говорим за ефективност на европейските фондове в връзка с предприятията а, отразяваме важността на направеното изследване, бих искал ние в Европейския парламент да вземем на сериозно тези резултати. И да не облегчаваме процедурите на получаване на подкрепа за големите предприятия, защото те абсорбират големи суми от подкрепата и ефектът във всеки случай е по-малко, отколкото ако ние се съсредоточим върху а, насърчаване на иновациите в малките и средните предприятия. Мисля, че това стана ясно от днешното обсъждане. По въпроса за преместването на дейността бих искал постигането на повече яснота от комисията, защото става въпрос не само за предоставяне на финансиране за период от 5 години, а предприятия, които преместват дейността си да нямат достъп до европейски средства. Беше споменато, че се предвиждат допълнителни правила във връзка с този проблем, но смятам, че редица процеси въобще не са достъпни за нас и не сме успяли да ги проследим. Смятам, че има стотици такива случаи на преместване на дейност, в които предприятията са получили европейски средства. От името на нашия докладчик, госпожа Холмайер, изразявам още веднъж желанието си за повече яснота, за да можем да постигнем по-голяма ефективност за бъдеще за изразходването на европейските средства. Köszönöm szépen. Tisztelt. Благодаря, господин Пипер. Скъпи колеги, с това приключваме десета точка от дневния ред на нашето заседание. В хода на обсъждането на дневния ред получихме една моба за промяна в него, а именно точка 14 да бъде изтеглена напред. Това е точка 13, свързана с доклада на господин Маринеско Смятам, че е възможно и няма пречки. Ако господин Милан Мартин Цвикл, представителят на Европейската сметна палата, който е компетентен по този въпрос, вече е сред нас. В момента не го виждам в залата pass to the point of Ines Ayala? No, no. Ugye napi, a eljárási rendünk értelmében akkor tudjuk megkezdeni ennek a napi pontnak a tárgyalását, hogyha Не можем да започнем обсъждане на тази точка от дневния ред преди да присъства в залата представителят на Сметната палата. Може би господин Маринеско има предложение по тези въпроси. Е, е, Госпожа Алая Сендър не беше по-рано тук, но сега тя вече е тук. Може да си продължаваме по дневния ред, така както беше одобрен. Е, за да изчакаме представителите на Сметната палата. Извинявам се, не, не господин Мариндеско помоли да се промени дневният ред, а госпожа Айла Сандър. И тъй като не можем да осъществим тази промяна в дневния ред, продължаваме така както бяхме планирали в началото. Точка 11 свързана с Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането Европол и за отмяна на решение номер 2009-371 на съвета по правосъди вътрешни работи и 2581. Дам думата на госпожа Алая Сандър. Президенте, си аградефер, благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на секретарията и на господин Маринеско. Не знаем какви закъснели имат самолетите днес. Аз бях в избирателния си район и не знаех дали ще пристигне на време, но слава богу успях. В точка 11 от дневния ред става въпрос за становище на нашата комисия във връзка с доклад на комисията Либе за Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането. Предложението е да се приспособи агенцията Европол към нови условия на работа – последните дни и седмици чухме новини, свързани с Европол в моята държава, от други държави и се убедихме в ефективността на тази агенция. Сега говорим за мандат, който агенцията трябва да получи не само за полицейско сътрудничество, а и за създаването на правна рамка, свързана с наказателното преследване. Имаше един пакет, свързан с очакваната ситуация в областта на данъчното право в Европейския съюз. В становището, което ще представя, Исках да се спра на предложение за изменения, свързани с правомощията на Европейския парламент и по-специално на нашата комисия, свързана с проверката на прилагането и проверката на прилагането на бюджета, свързани с тази агенция. Разбрах, че ще има разискване по този въпрос. в рамките на тази годишното освобождаване от отговорност има доклад на господин Гербранди. И комисията направи едно изявление от общ характер. Имаше идеи за сливането на отделни агенции, като например Европол и Цепол – но в а, връзка ли по причина на тяхната сходна дейност, а, това предложение а, беше внесено. Господин Гербранди а, предложи доклад Самият той е холандец и поради сегашното местоположение на двете агенции се предлага новото седалище на общата агенция да бъде в Хага. Моята политическа група се изказа против сливането на двете агенции заради различните цели, които те си поставят с дейността си. Наистина, тук става въпрос за полицейски въпроси на европейско ниво и е нужна надлежна проверка, но сега достигам до същия извод, както на времето при е, освобождаването от отговорност. Тук говорим за две агенции с а, абсолютно различни мандати. Целевата им група е сходна, но не при покриваща се и за това смятаме, че тяхното сливане е нецелесообразно. Европол има нови мандати и сливането на тази организация с агенция, която има за единствена цел и единствена дейност обучението на полицейски кадри, смятам, че това е прибързано. Питам се също така и какъв ще бъде економическият ефект от подобно действие. когато говоря с засегнати лица от комисията или от с моите колеги от Комисията по граждански въпроси или колеги от нашата комисия. Получавам предложения за изменения, от които става ясно, че едно евентуално сливане на двете агенции би причинило повече проблеми, отколкото би разрешило. en desarrollar sus tareas затова смятам, че Европол би трябвало да се съсредоточи върху изпълняването на новите мандати, които е получил. Те са записани в договорите. ЦЕПОЛ трябва да остане отговорна за обучението на полицейски кадри. Британското правителство, например, заяви, че не се интересува от Европейския полицейски колеж. Разбира се, когато договорът изтече, може да се мисли за бъдещето и да се вземе решение от всички партньори, участници в тази дейност. Но, що се касае до Европол, смятам, че те трябва да се съсредоточат върху дейността, която изпълняват и до сега. Що се отнася до правомощието на нашата комисия, свързани с освобождаването от отговорност, искам да спомена изменение номер 8. Изработихме го съвместно с комисията. Комисията ме информира, че първоначално не е имала намерение да инициира такова сливане. А идеята за сливането е резултат от усилията за постигане на економии. Полицейското сътрудничество в Европа обаче е деликатен въпрос, свързан с прилагането на общоевропейско наказателно право. Може да се твърди, че между агенциите съществува взаимодействие. И в тази връзка съм изборила някои точки – които могат да са сред най-интересните от гледна точка на комисията. От предложението на комисията става ясно, и се обосновава необходимостта от сливане на двете агенции. Става въпрос за създаването на един комитет за управление. Може би комисията може да обясни защо прави това предложение. Според мен не са необходими два комитета, два органа, чието дейности се припокриват. Напротив, това ще създаде двойна работа за администрацията. Работата на Европол, Евроюст и Олаф тук, според договорите и според разграничаването между Европол и Евроюст, факта, че Европол има мандат за изпълнение на и за осъществяване на полицейско сътрудничество във връзка с обмена на информация. Евроюст използва данните, които използва и Европол, но осъществява взаимодействие в областта на съдебното сътрудничество. По отношение на Олаф, можем да кажем, че задачите на този орган са известни, именно случаи на измами и нарушения в връзка с изразходването на средства. Не ми се струваше смислено да се смесват а, мандатите на Европол и на Олаф. Защото Олаф има мандат с строго определени цели, свързани с европейския бюджет. А Европол и Евроюст имат задачи, които стигат много по-далеч и е, включват насърчаването на взаимодействието и на сътрудничество в посока създаване на рамка за едно общо европейско наказателно право. Когато говорим за управителния съвет и за директора в връзка с защитата срещу измами, затягаме един важен аспект, именно интересите на Европейския съюз. Тук трябва да кажа, че в хода на работата, както изпълнителният съвет, така, така и управителният съвет на Европол подлежат на контрол от Европейския съюз във връзка с техните задачи и спазването на бюджетната дисциплина. Това беше всичко. Благодаря ви за вниманието и се надявам да получа обратна връзка от вас. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Гресле. Каква драма? Тази комисия иска от години сливането на Европол и Цепол, свързани с проблеми в Цепол. И тези проблеми са свързани с размера на организацията ЦЕПОЛ. ЦЕПОЛ е най-малката агенция, която имаме. В същото време има нужда от а, а, пълния състав на административния апарат, както и всяка голяма агенция. И за това има смисъл а, реализацията на сътрудничеството и обучението да бъдат на едно място. Затова не разбирам защо ЦЕПОЛ трябва да а, действа отделно. А, освен ако а, самите сътрудници на ЦЕПОЛ да не искат да работят самостоятелно и да запазят седалището си в Лондон, вместо да се местят в Хага. Във всеки случай, съветът се присъедини към тези аргументи и предотврати реформа в цялостния пейзаж на агенциите. Днес сутринта говорихме подробно за цената на поддържането на всички агенции и какво ще означава продължаването по същия път. Ще стигнем доста бързо до границите на категория 5. Тук става въпрос за повече от Европол и Цепол – Става въпрос за нашия капацитет да се реформираме и да се променяме. Комисар е, Севчович е, тази сутрин спомена, че е непоносимо 11 часа дневно държавите членки да се оплакват от административните структури в Брюксел, а през останалото време да пречат на реформирането на тези структури. Така че гледам с сериозно неодобрение на факта, че Европейския парламент се присъединява и подкрепя тези аргументи. Ако минем по същество към темата ЦЕПАЛ и Европол. И за двете агенции има изследвания, които са посветени на едно евентуално сливане. В едни от тях се подчертава необходимостта, в други се отрича необходимостта от сливане. смятам, че и във връзка с административния капацитет, който е ограничен в малките агенции, има смисъл от сливането. И когато изтича мандата на агенцията в Лондон, разбира се, че си задаваме въпроса дали да търсим ново място в Лондон или ще търсим нов шанс за сътрудничество на различна основа политическата група на НДП, поне в тази комисия, пледира за сливане на двете агенции. Така че ако искаме да внесем промяна а, в структурата на агенциите, трябва да направим стъпка в тази посока. Дълги години бях член на работната група, а, свързана с агенциите. И госпожа Халк, която отговаряше за агенциите дълги години а, от името на парламента, също подкрепя идеята за сливане. Така че а, Инес а, не знам каква позиция защитаваш ти, но а, аз не се страхувам а, да се конфронтирам с а, нашото, с моето правителство и смятам, че е грешка да не се слеят двете агенции. И затова в изменение 8, където се казва, че ще направим стъпки в една посока, но няма да сливаме агенциите. това е половинчато и ако не се справим с този въпрос, няма да се справим и с много други за в бъдеще. Така че не бива да избързваме с решения, за които ще имаме шансове и по-късно. Така че ние подкрепяме предложението на комисията. То изцяло отразява мненията в тази комисия, мненията на социалистите и демократите, които ни изразяваме от години насам. Така че трябва да се опитаме да спасим останалото от, останалата част от доверието, с което разполагаме. Надявам се останалата част от нашата комисия да приеме това мнение. Мисля, че трябва да се опитаме да избегнем по-нататъчното фрагментиране на агенциите. Ако не успеем, ще видите колко повече разходи ще имаме в следващите години. Във всеки случай, ние ще подкрепим положението на комисията, а измененията, предложени от докладчика, ще бъдат отхвърлени от нас. Моля всички колеги да помислят сериозно, защото се намираме на кръстопът и става въпрос за много повече, отколкото Европол и Цепол. Благодаря. Сега давам думата на колегата Барчит. Преминикавантис. Е, klausimas, sujungimo klausimas е, visada yra skausmingas. Ir aišku, kad mes šiandieną diskutuojam apie dviejų agentūrų, kurios galbūt finansinė prasme много болезнен е въпросът за сливането. Днес говорим за редица агенции, чието сливане не би било толкова болезнено, може би, от финансова гледна точка. Но във връзка с това възниква един друг въпрос, а именно въпросът за определени политически решения, взети преди 15-20 години. Подкрепям усилията за мащабна реформа на агенциите, но трябва да подходим систематично към тази реформа. Трябва да решим и въпроса с Страсбург. Разходите за пътуванията до Страсбург достигат до 200 милиона евро годишно. Мисля, че ако ще говорим за агенциите, трябва да вземем решение и за седалището на Европейския парламент в Страсбург. Не бива да отчитаме единствено финансовия аспект – не бива да забравяме и за политическите съображения. Признавам, че агенциите биха могли да работят по-ефективно, ако между тях се установи по-тясно сътрудничество. Благодаря. Председателят. Скъпи колеги, Давам думата на господин Чарлз Уилямс, представителя на комисията. You, Благодаря, господин председател. Въпроса за сливане или да не се сливат двете агенции. Въпроса за изпълнителният съвет – който беше споменат. Изпълнителният съвет ще бъде орган на агенцията, който ще действа от името на управителният съвет, когато той не заседава. За комисията е възможно да се създаде изпълнителен съвет в рамките на агенцията, като изхождаме от съображенията за управление на агенциите. Искам ясно да кажа, че предложението на комисията допуска създаването на изпълнителен съвет, но това не е абсолютно изискване. Искам също така да кажа, че комисията внимателно си взе бележка от предложението на докладчика по този въпрос. Сега за сливането на агенциите. Комисията представи предложение за сливане на две агенции СИПОЛ и Европол. Предложението все още е на масата. Комисията в момента не прави друго предложение. И нека ви напомня защо направихме това предложение. Първо, смятаме, че може да се постигне синергия чрез обединяване на всички форми от финансова помощ за правоопазването, както оперативната помощ за обмен на информация чрез Европол, а също така и помощта, която се оказва за подготовка на полицейските кадри, което осъществява СЕПОЛ. Затова ние смятаме, че СЕПОЛ трябва да се интегрира с Европол, да стане отдел в Европол, да стане Академия на Европол. По този начин обединяване на подготовката и оперативната работа ще помогне и за двете. Подготовката ще се подобри и а, е, чрез е, подготовката, дейността по подготовката се подпомагат и оперативната дейност. Второ, въпросът за разходите. Смятаме, че като премахнем е, дублирането на функциите за финансова помощ, да, ще намалим разходите и тези спестявания няма да бъдат погълнати в общия бюджет и направените економии ще бъдат вложени в прилагането на подготовката на първоопазващи кадри. Това предложение правим наред с законодателното предложение, като предлагаме една по-добре структурирана схема, за да може Европейския съюз да подготви, да помогне повече на европейските аспекти по подготовка на правоопазващи кадри. Смятаме, че ще е необходим тук постоянен щатен състав. И може обаче да постигнем намаляване на персонала на комисиите и агенциите чрез подобни търсене на подобна синергия. Значи не става дума за економии сами за себе си, а економии, които ще подобрят и оперативната и образователната работа. И накрая искам да се възползвам от тази възможност, за да напомня, че въпросът за анализа на възможните сливания е ясно формулиран в препоръките на трите институции миналото лято и комисията отля тези препоръки в един по-конкретен оперативен порядък и това законодателно предложение е първото, което взима изцяло предвид препоръките направени от тези, в този междуинституционен документ, който получи широка политическа подкрепа. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Ела Сендър. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите за техните забележки. Благодаря и на представителя на комисията. Искам да напомня, че в връзка с агенциите често пъти е поставен а, въпрос въпрос, подобен на този обсъждан от нас сега. Твърди се, че искаме да екстернализираме разходите. Спомена се и този въпрос по времето на комисията Сандър. Разходите след това бяха включени, интернализирани тези промени в политиката, на тях не се гледа с добро око от обществеността. Виждала съм много неща, от дълго време работя и смятам, че трябва да е ясно какви са задачите на съответните агенции, съответните ограничения и трябва да се разгледат съществуващите структури в Брюксел – но когато говорим за агенции, не става въпрос само за структури, които се намират в Брюксел, а и за представителство на Европейския съюз в държавите членки. Когато господин Камерън вземе някакво решение, смятам, че то ще бъде приведено в изпълнение. Това разбира се удар срещу ЦЕПОЛ. Но ако се замислим за задачите, мандата и ефективността на агенциите, създадени от нас, смятам, че не бива да предприемаме съкръщения. Очевидно някой е видял, че в името на едната и другата организация фигурира всичката пол и затова те са съвместими но не смятам, че ще бъде възприето добре точно преди европейските избори това обстоятелство. Защото е важно европейските агенции да присъстват и на място в държавите членки. Спомена се и ефекта на синергия. Европейския съюз има възможности за реализиране на синергиите. Има други възможности, които са неизползвани от комисията, като например в областта на персонала или на информационната техника. Тяхното използване също така не предполага закриването на някоя агенция. Не смятам, че това е правилното послание в етап преди избори. Първо да откриваме, след това да закриваме агенции. Европол в момента е натоварен с доста сложен мандат. Борбата с организираната престъпност, борбата с киберпрестъпността. И това е важна нова задача, която ние сме дали на Европол. Това е записано и в договорите. Искам да попитам представители на комисията дали договорът предоставя правно основание за предоставянето на обучение от страна на Европол. Може би комисията ще може да разсее моите съмнения. В предложението на комисията се споменава също така, че сливането ще доведе до економии от 17 милиона между 2015 и 2020 година. В същото време Европол ще има нужда от нови средства, за да изпълнява новите си задачи, свързани с обучението на полицейски кадри. Освен това ще бъдат необходими допълнителни информационни материали. Комисията ни казва какво ще спести, но не казва нищо за новите разходи. Самата аз мятам, че а, няма да има економи, всичко ще остане както и преди когато говорим за обучение на полицаи, не става въпрос за дистанционно обучение, а за събития, които се случват на конкретни места с конкретни участници. За комисията Крим, например, Европол се превърна в основен източник на информация, както за мен, така и за господин Яколино. И освен това не виждам насъщна необходимост от реализирането на економии чрез сливането. Ако разгледаме агенциите, които не са ситуирани в Брюксел в държавите членки, трябва да вземем и тях предвид. Но не само големината на ЦЕПОЛ е причина за това предложение. Смятам, че в мандата на Европол не се споменава нищо за обучение. ЦЕПОЛ има собствен отделен мандат и смятам, че те трябва да се посветят на съответните си задачи и целите. Юта Халк. Има собствен мандат, свързан и с националната принадлежност. В Германия предстоят също избори на 22 септември. Може би това също се отразява на мнението, изразено в Европейския парламент. Госпожа Матио, например, е на различно мнение. И затова не смятам, че трябва да се придържаме към предложението на комисията, а, трябва да поставим правилните приоритети. И принципно трябва да изясним дали Европол по силата на договора има мандат за изпълняване на новите задачи, свързани с предоставяне на обучение за полицейски кадри. Nem vettem Не забелязах, че и госпожа Гресле иска да се изкаже. Но преди да й дам думата, искам да помоля представителя на комисията да реагира на изказването на госпожа Айла Сандър. Поначуем. Ще отговоря само на конкретния въпрос за компетенциите залегнали в договора и правното основание. Да, съгласно член 88 от договора за функциониране на Европейския съюз се уреждат компетенциите на Европол. Тук са залегнали някои от по-интересните характеристики на Европол – като например това, че подлежи на контрол от страна на Европейския парламент и националните парламенти. А в член 87 е разписано, че европейските държавите членки могат да предвидят мерки за подпомагането на обучение на служителите. В договора няма разпоредби, според които Европол като орган, създаден по член 88, не би могъл да допринесе и за обучението на служители. Но в случая става дума за правен въпрос. Излагам ви само мнението на комисията. Благодаря. Сега Госпожа Гресле ще има възможност да вземе отношение, след което ще приключим по тази точка. Взех думата, защото доколкото разбрах отказаното от колегите, откриваме и закриваме агенции. До момента не сме закривали агенции, с изключение на Агенцията за възстановяване на Балканския полуостров. Това бе изпълнителна агенция на комисията. До момента не сме затваряли агенции. През 2003 Седма година имахме 4 агенции, а сега техният брой е 37. В случая става дума за една много малка агенция, която определено има обаче огромни проблеми с ефективността си. И ако слеем тази агенция СЕПОЛ с друга, то няма да изчезнат нейните компетенции. Тя няма да изчезне в структурата на другата агенция. В никакъв случай не можем да твърдим, че ще я закрием. Абсурдно е едно такова становище. Иска ми се действително да знам какви интереси играят тук при обсъждането на това досие. Би трябвало да можем да работим разумно, без да се поддаваме на емоции. В случая парламентът се нарежда сред най-големите поддръжници на съвета. А що се отнася до Юта Хаук, ние двете членувахме в работната група за агенциите. Още преди повече от година тази група представи в пленарна зала резултатите от работата си. Споразумяхме се за тези резултати, а сега изведнъж заставаме на противоположна позиция. Мисля, че ако не слеем агенциите, ще направим голяма грешка. Гражданите на Европейския съюз се интересуват от европейските агенции само до толкова, доколкото техният брой в момента е 37. Те определено са прекалено много, а през следващите години, тъй като предстоят огромни промени в структурата на Европейския съюз, броят на агенциите ще се увеличи неимоверно. СЕПОЛ представлява един класически инструмент на съвета. Тази агенция бе създадена без наше участие. И ние се опитваме в момента да демократизираме работата на агенциите. В това се състои така нареченият общ подход. А позицията на Юта няма нищо общо с предстоящите избори в Германия. Ако не успеем да слеем тези агенции, то следва да се запитаме защо изобщо работим по принципни въпроси, след като след това така или иначе се отмятаме от позицията си. Госпожа Яла Сендър. Е, е, е Може би не съм се изразила правилно. Госпожа Гресле е много по-млада от мен. Може би просто имам повече опит в парламентарната работа. Разбира се, че и в пресата има полемика за различните програми, Леонардо и така нататък. И а, те подлежат на същия принцип на а, изнасяне на разходите. А, но комисията не искаше да приеме този подход, защото ще да бъдат необходими а, допълнителни сътрудници. По време на комисията Сантър беше взето беше прият различен курс. Бяха създадени допълнителни агенции, защото комисията получи нови задачи. Междувременно има 28 държави членки на Европейския съюз и общият обем задачи е по-голям. Така че ако това се обясни разумно на европейските граждани, те ще разберат. А, Държавите членки са изключително горди, че има европейски агенции на тяхна територия и те работят добре с тях. За всяка една от тези агенции ние сме гласували в пленарна зала. Съществуват различни традиции в различните държави, но от общ интерес е агенциите да работят добре колкото по-сложен е начинът на работа на агенциите, колкото по-сложна е администрацията и колко, колкото повече затруднения се зададем ние, толкова по-трудно ще бъде след това да се контролира дейността. Така че аз мятам, че Европол трябва да остане както до сега да се запази като структура, представителят на комисията а, каза, че не има е забранено да предоставят услуги свързани с обучение. Те могат да решат да правят и курсове за диспетчери на летища. Това също не е забранено, но никой не казва, че е разрешено от друга страна. Но в крайна сметка това е въпрос на британското право. Европол е получил ясен мандат и всички наши колеги, които работят с Европол и познават сектора на наказателното право, твърдят, че и Европол, и ЦЕПОЛ трябва да се запазят като структури с съответното разделение на техните задачи. Разбира се, че има взаимодействия и синергии, но да се премести а, седалището на двете агенции в ЦЕПОЛ, смятам, че е ненужно. Смятам, че ясното разпределене на задачи на двете агенции трябва да бъде зададено. Разбира се, че трябва да се правят съответните проверки от европейските институции за оптимизиране на работата на агенциите. Председателят, благодаря. Уважаеми колеги, с това приключваме 11-та точка от дневния ред. Следващата точка от дневния ред е 12-та. изменението на регламент номер 912 от 2010 година за създаване на Европейската агенция за глобална навигационна спътникова система. Тук ще докладва госпожа Аяла Сенда. Благодаря, господин председател. И така, за какво става дума? беше създадена Европейската агенция за глобална навигационна сателитна система за наблюдение. Въпрос е за тази агенция, така наречената ГНСС, как можем да подобрим нейната дейност. по отношение на във връзка с бюджетните и финансови въпроси. Внесените изменения установяват ролята на парламента при надзора на агенцията разбира се, трябва да се опрем на опита на трупа при надзора на други агенции. за да може парламента да помогне за решаване на конкретните проблеми на тази агенция. Какво е необходимо да се направи? Да се разделят някои проблеми много внимателно съществуват няколко възможности. От една страна имаме предложението на самата агенция. И новата оперативна програма, която включва и определени рискове. И е, както се предлага от комисията, е необходимо да се създаде съответен орган. Работили сме заедно по този въпрос по Европейската геостационарна служба за навигационно покритие и по програма Галилео, за да може да избегнем всякакъв конфликт на интереси. Внесени са редица предложения за изменения. като сме внимавали именно а, да се осигури избягването на конфликтът на интереси. Отчитаме съществуването на, на глобална среда, специалисти в областта на аеронавтиката, които биха искали да се укрепи положителното и да се избегне конфликт на интереси. И разбира се, има и други заинтересовани страни в рамките на необходимата превенция. Но, разбира се, най-важно е оперативната способност на агенцията да бъде укрепена. И затова смятам, че заедно с комисията можем да работим за усъвършенстване на текста и пак ще повторя да избегнем конфликта на интереси. Няма какво друго какво мога да кажа във връзка с изменението на регламент 912 от 2010 година. Целта на измененията са да помогнат за усъвършенстване на работата на агенцията и да се избегне конфликт на интереси, да се постигне максимална ефективност. Готова съм да, готова съм да изслушам вашите препоръки. Благодаря, госпожа Кореда. Господин Шмиткер. Извинявайте. Господин Шмиткер. Имате думата. Имам още един записан, съжалявам. Имате думата. Много благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Аяла Сендър за нейните конструктивни предложения във връзка с а, измененията на регламента. Както тя обясни в съпителните си обяснения, а, аз ще добавя нещо към това, да приложим а, а, консенсуса по отношение на управлението на двете програми ЕГНОС и Галилео. И също така да дадем на глобалната система за сателитно наблюдение, както знаете, чието седалище е в Франция. Наред с тези операции трябва да се вземат допълнителни мерки за определене на точните задачи на геостационарната сателитна система. Както няколко пъти бе казано, за да се избегне конфликтът на интереси. Значи тук става дума за две различни области на отговорност. От една страна отговорност за сигурността и акредитирането на системите и второ нещо, което ще става от 2014 нататък, все по-голяма оперативна отговорност за системата. Защо трябва а, да се разделят тези две а, когато става дума за а, пускане на изстрелване на спътник, ние бихме искали всички решения по отношение на кредитацията и сигурността, които могат да забавят едно подобно изстрелване, а, да бъдат а, Вземане на едно място. Тоест, трябва да осигурим създаването на така наречената китайска стена между тези две функции. От едната страна имаме разработването на работната програма на агенцията, от друга страна имаме отговорностите на съвета по акредитиране във връзка с сигурността. Същото се отнася и по отношение на а, докладването. От една страна имаме отговорностите на изпълнителния директор на агенцията, който докладва пред комисията, Европейската комисия, парламента и съвета за дейността на агенцията. също така имаме и а, а, дейността, свързани с сигурността и акредитацията. Този трети елемент на така наречената китайска стена се отнася до персонала, който работи по акредитирането във връзка с сигурността. Те трябва да имат допълнителни правомощия, да могат да номинират. Това се отнася също така и за дисциплинарните мерки и санкции във връзка с акредитирането и сигурността. Това е една от основните, основните цели за управление на геостационарната навигационна сателитна система. Целта е също така да се уеднакви правилника с възприятият общ подход. И а, този подход трябва да бъде прилаган към цялата правна, всички правни основания на агенциите. А, също времено трябва да се даде възможност на агенцията да поеме своите нови отговорности от 2014 нататък. Във връзка с това и във връзка с това, което а, изложи като становище госпожа Аяла, Аяла Сендър, трябва да кажа, че напълно подкрепяме намеренията на парламента да увеличи прозрачността и отчестността, да се избегне конфликтът на интереси и много внимателно ще разгледаме предложенията, направени от госпожа Енеса Яла Сендър. С, с радост ще работим с нея и с други а, депутати. Като по принципа на направените предложения нямаме никакви възражения. Благодаря. И аз благодаря. Не виждам а, някой друг да желая да вземе думата а, по тази точка, затова ще дам пак думата на господа Яла Сендър, ако имате а, да кажете нещо допълнително в заключение. Благодаря, господин председател. Това са така тясно технически въпроси. А, и а, измененията ще а, се занимава, се отразят различни технически проблеми. Не смятам, не смятам, че ще се сблъскаме с каквито и е било трудности в това отношение. Благодаря на докладчика, госпожа Сендер. А сега забравих нещо, което трябваше да ви съобща. точка 11 от дневния ред, която ставаше дума за сливането на полицейския колеж е, СЕПОЛ а, е, и Европол, трябва е да кажа, че срока за внасяне на изменения е 18 септември. Това е по точката, която се отнасяше за Европол и СЕПОЛ. Същият срок за внасяне на изменения се отнася и за другия доклад за глобалната навигационна стрелитна система ГННСС. И така, колеги. И така, стигаме до последната точка от а, нашия дневен ред. Това е точка 13. Специален доклад номер 22 от 2012. тук имам различни цифри записани пред мен, но истин, точният номер е той 22 е от 2012. Става дума за Европейския фонд за интеграция, Европейския фонд за бежанци, дали те допринасят ефективно за интеграцията на граждани на трети страни. Давам веднага думата на господин Маринеско, който е докладчик. Thank you, chair. Благодаря, господин председател. Сметната палата представи един балансиран доклад, като посочи, беше посочи слабостите в процеса на одита и цялостната оценка на програмата като цяло. Късното приемане на, на, на закъсняването и, и на програмата Solid – доведе до някои слабости в цялостното изпълнение на програмата и в пречки при нейното оценяване. Има обаче две актуални предложения на комисията, които в момента се обсъждат, които предлагат по-добра, прав, по-добра структура и подобряване в правното основание. Комисията възприе редица от препоръките на Сметната палата, които ще отрази в новите си предложения. Някои от главните елементи са следните. Създаване на задължителен набор от общи показатели за периода 2014-2020 и поемане на ангажимент от страните членки за създаване на подобни съответващи показатели на национално равнище. Нови националните програми ще започнат през новия програмен период 2014-2012. Ще бъде премахнат сертификационният орган и двустепенната структура. Ще бъде създадена, създадена мрежа за мониторинг и оценка съвместно от страните членки, и Комисията за обмен на информация за най-добри практики. Един от най-неотложните въпроси в доклада на Сметната палата беше дублирането на функции между а, а, в политиката а, по отношение а, на трети страни. А, комисията предлага увеличено а, използване на а, взаимно допълване на двата фонда. Тук субсидиарността ще даде възможности на страните членки, които искат да се опрат на международни програми, за да се усили синергията между двата фонда и да се осигури синергия между двете фонда в партньорските споразумения с страните членки. Благодаря. Благодаря, господин Маринеско. Имаме представител на Европейската сметна палата. Имате думата. Благодаря, господин председател, дами и господа. Благодаря е, за поканата. Е, интегриране на граждани трети страни е много важна задача. През последните десетилетие ние а, интензифицирахме а, е, дейността си в тази област, за да осигурим европейската помощта, която оказва чрез фон, Европейския фонд за интеграция и Европейският фонд за бежанците, които трябва ефективно да допринасят за интегрирането на граждани трети страни. Нека накратко обобща заключенията на Сметната палата по този въпрос. Установихме, че докато Одитът показа, че може да се постигнат положителни резултати а, при отделните а, проекти, които са аудитирани. А, има някои недостатъчно не, добри системи за измерване резултатите на фондовете. Това е защото няма достатъчно е, добре определени цели и показатели. Комисията няма ни дава достатъчно информация, за да може да оценим тяхната работа. Накратко, нито комисията, нито страните членки има достатъчно информация е, за преките е, разходи. Освен самия проект на самата, самата структура на програмата, има много дълъг верига на управление от властите в страните членки, което възлага много голямо тежести, много тежести на бенефициентите на този фонд. Установихме, че отговорните власти в страните членки изпълняват основните функции, въпреки проблемите присъщи на, на програмата. Обаче наблюдаваха се редица закъснения в прилагането на програмата Solid, още къс, с късно приемане на законодателството, прилагане на правилата и насоките. А, и а, също така не е достатъчно добре разбиране на относителните роля на различните три органа в страните членки. Съществуваха и слабости в страните членки по отношение на управленските и контролни системи, които комисията не бе оточнила достатъчно на време и тук това се даде проблеми в паричните потоци. Всички тези проблеми допринесаха за по-слабо прилагане на програмите, отколкото беше планирано. Само 66% през 2007 и 77% през 2008 година в сравнение с планираното за тези години. Както бе споменато в доклада и всички знаете това, комисията вече реагира на резултатите от нашия одит, като опрости структурата на фондовете в нейните предложения за 2014-2020. И възоснова на нашия одит ние анализирахме предложенията за е, предстоящата многогодишна финансова рамка и с писмо от юли 2012 година представихме нашите възгледи по отношение на предложенията на комисията. Обаче, едно от нашите препоръки все още не е изпълнена в нашия одит ние установихме недостатъчна последователност и липса на координация с другите фондове на Европейския съюз. Това въжи особено за Европейския социален фонд, който има много повече средства, които могат да бъдат отделени за нуждите на интеграцията. Одитът показа, че повечето, ако не всички мерки за фонда за Европейския, Европейския фонд за интеграция могат да бъдат финансирани от Европейския социален фонд. Например, езиковите курсове за граждани на трети страни, които се, може да се финансират от Европейския социален фонд, Европейския фонд за интеграция, а пък, по, а, а, а, пък беженците, тези курсове при тях се финансират от третия фонд за европейското интегриране, интегрирането на беженците. А не е необходимо значи, да има три такива фонда, които да финансират тези езикови курсове. Установихме също така, че координацията между Европейският социален фонд и фондът за интеграция не е достатъчно добра, затова ние препоръчахме цялостна оценка на нуждите на интеграцията, независимо от това дали мигрантите са граждани на страни на Европейския съюз или на трети страни. А необходимо е да се оцени и проектира съответна структура на фондовете. В нашия доклад подчертаваме тази нужда. И така, основният проблем на взаимно препокриването и дублирането на Европейския фонд за интегриране на трети лица, Европейския социален фонд остава а, да бъде решен. Радвам се, че в предложението а, на докладчика се предвижда възможността за това тези два фонда да бъдат сляни по някакъв начин. В последният параграф се прави подобно предложение, като се взима, разбира се, предвид нуждата да се съблюдава принципа на субсидиарност и в националните програми да се предвиди нивото на синергия и взаимно допълване на тези фондове, е, и в партньорските споразумения на страните членки също да се предвиди по-голяма синергия между тези два фонда. В този контекст, разбира се, не само настоящия докладчик, но и други а, са посочвали нуждата от решаване на тези проблеми. Благодаря. Благодаря, председателят. Благодаря. Скъпи колеги, сега давам думата на господин Мартин Шифър и на госпожа Маковей. Те поискаха да се изкажат. Thank you, Mr. Chairman. Um, good afternoon. Благодаря, господин председател. Добър ден, госпожи и господа. Вече доста подробно изложихме становището на комисията по препоръките на Европейската сметна палата. Приветстваме и работния документ, изготвен от вашия докладчик по специалния доклад на Европейската сметна палата. Според нас работният документ ни отвежда в правилната посока. Приемаме в по-голямата им част както препоръките на Сметната палата, така и констатациите в доклада на колегата ви Маринеско. Господин Маринеско се намира в много изгодна позиция, тъй като е докладчик и по един от новите инструменти за финансиране <clears throat> в областта на вътрешните работи, инструмента за границите. Неведнъж сме заявявали, че възприехме една голяма част от препоръките, така както се упоменава и в работния документ както в документа на Сметната палата, така и в работния документ на вашия докладчик се отчита, че сме предприели мерки за упростяване и намаляване на административната тежест. Преминахме от годишни към многогодишни програми. Предвидихме и задължително изискване за партньорство премахнахме и един от трите органа, управляващи средствата на национално равнище. В бъдеще ще действат само аудитиращият орган и компетентният орган на национално равнище. Бе премахнат сертифициращият орган. С всички тези действия внесохме вече немалък принос от своя страна в бъдещите инструменти в областта на вътрешните работи няма да има разлика между четирите различни инструмента фонда за интеграция, за границите, за връщане и за беженците. В бъдеще фондът за интеграция и фонда за връщане ще подлежат на общите правила за убежището и миграцията. Така ще допринесем за едно по-ефективно и упростено управление на средствата. Бяха внесени и редица препоръки във връзка с взаимодопълняемостта между въпросните фондове и Европейския социален фонд. Неведнъж сме заявявали, че допълняемостта спада към компетенциите на националните органи. За съжаление, органите, отговарящи за въпросните два фонда на национално равнище, са две отделни структури. Двата фонда подлежат на споделено управление. от гледна точка на сигурността и от правна гледна точка. Въпросите, които се разглеждат по Европейския социален фонд и въпросите, които ще се разглеждат по бъдещия фонд за обежище и миграция. Тук става дума за два съвсем различни политически контекста. Има разлика между интеграционните мерки, когато те се извършват с оглед на социалното преобщаване и когато се извършват в контекста на политиката в областта на миграцията и убежището. Нерядко е трудно да се направи разлика между действия за интегриране на граждани на трети страни и действия за интегриране на смесени целеви групи, в които попадат и граждани на Европейския съюз. Фондът за интеграция не може да бъде насочен към граждани на Европейския съюз. С това би се ограничила свободата им на движение. В случая трябва да се прави много ясна разлика между мерките по Европейския фонд за интеграция и мерките по други фондове, в случая Европейския социален фонд. Граждани на Европейския съюз не могат да бъдат част от целевата група на Европейския интеграционен фонд в член 9 от предложението на комисията се съдържа списък на възможни интеграционни мерки. Опитахме се да бъдем колкото се може по-точни, за да подпомогнем компетентните органи и НПО в държавите членки. Опитахме се да включим в този списък целеви групи, които иначе не биха попаднали в обхвата на бъдещия фонд за убежище и миграция. Съветът вече излезе със своите заключения за специалния доклад на Сметната палата – преди да бъдат изготвени тези заключения, бе проведено разискване, по което стана ясно, че темата е много деликатна. Държавите членки са разделени на две групи. Някои, подобно на комисията, се застъпват за по-прагматичен подход, а други са за по- юридически подход. Те са за строго разграничаване между граждани на Европейския съюз и граждани на трети страни. В рамките на бъдещия фонд за обежище и миграция се опитахме да разширим обхвата колкото се може повече, като се старахме да намерим решение, което ще бъде възприето от всички държави членки. Това мога да кажа по изложеното от докладчика и от члена на Европейската сметна палата. Всички въпроси, свързани с бъдещите инструменти за финансиране в областта на вътрешните работи, в момента са обект на тристранни разговори, в които участват парламентът и съветът. Може би в предложението на комисията ще трябва да бъдат направени някои изменения, така че да бъдат отчетени и препоръките на Европейската сметна палата. Но окончателното решение за това ще се вземе след като приключат тристранните разговори между парламента, съвета и комисията. Председателят, благодаря. Уважаеми колеги, Желая ли някой да вземе думата по тази точка? Не виждам желаящи да се изкажат. Явно това е доказателство и за доброто качество на изготвения от господин Маринеско текст. Думата има господин Маринеско. Е, изтру... Е, само една забележка във връзка с това, което каза комисията. Истина е, че сега е, са в ход преговорите по отношение на, на регулирането на тези фондове. Комисията, според мен, обаче трябва да вземе предвид напредъкът на, в тези преговори и отчете резултатите от постигнатото споразумение. Това трябва да влезе в рамките на партньорското споразумение. Защото в същото време върват и преговори между комисията и страните членки за сключване на споразумение за партньорство. Затова бих искал да призова комисията да помисли за включване в следващата рамка тази препоръка страните членки да се опитат да използват в, в най-голяма степен синергията между тези фондове. Защото е, има възможност един и същи проект да се финансира от няколко различни фонда. Социалния фонд, кохезионния фонд и така нататък. Значи тази възможност си струва да бъде анализирана и това ще бъде от полза за по-разумното разходване на средствата. Благодаря. Благодаря, господин Маринеско. Колеги, с това приключихме нашия дневен ред за днес. Имаме точка разни, но изглежда, че няма а, други въпроси, които да бъдат обсъдени. Тоест, приключваме с точка разни и преди да приключа заседанието, бих искал да ви осведомя, ще, ще се създаваме пак на 25 и 26 септември тук в Брюксел. Благодаря на всички за участието ви в днешното заседание. Закривам а, заседанието на комисията.